органи на Френската република отправиха искане за сваляне на парламентарния имунитет на госпожа Марин Люпен и госпожа Мари Кристен Бутоне в рамките на съдебна проверка в финансовото отделение на Високоинстанционния съд в Париж в съответствие с правилника. Тези искания са